Сега всъщност, тъй като господин Жадан вече не е тук, да дадем думата на първият оратор от дневния ред на заседанието. Това е колегата Босой по темата търговия с тюленови продукти. Много ви моля всички много тихо и бързо да напуснете залата, ако не желаете да останете на това обсъждане. Господин Босой. Благодаря много, господин председател. Нека първо да благодаря на моите колеги докладчиците в Сянка за работата, която те извършиха по това досие, също така на комисията и на съвета за сътрудничеството. Без всички тези усилия и получената подкрепа нямаше как да постигнем споразумение през юни по време на латвийското председателство, така че основният регламент на Европейския съюз да бъде в съответствие с решението на Световната търговска организация. През 2009 година в рамките на основния регламент Европейския съюз реши да има пълна забрана за търговията на продукти от тюлени с две основни изключения продукти като резултат от лова на инуити или други корени общности или за целите, изключение за целите на устойчивото развитие на морските ресурси с съкръщението МРМ е второто изключение. Целта на този регламент е тези продукти, които са като резултат от а, търговски лов да не се намират на европейския пазар. Този регламент а, беше атакуван от Канада и Норвегия в рамките на Световната търговска организация и о, накрая решението на органа за уреждане на спорто, спорове в СТО одобри едно от изключенията, а именно второто МРМ, Канада и Европейския съюз се споразумяха за период от време, който да се използва за привеждането в съответствие на Европейския регламент с тези решения от 16 месеца, който период изтича на 18 октомври 2015 година. Въпреки краткия период от време, Европейската комисия измени, направи предложение на изменение на, за регламента на 6 февруари 2015 година, като се а, а, анулира едното а, изключение и се укрепи второто. Макар че не всички депутати и държави членки са съгласни с заличаването на едното изключение, се радвам да ви кажа, че в момента регламент е в съответствие с решенията на СТО. Що се отнася до изключението за продукти от, луда, от лова, извършван от енуити и други корени общности, това е лов, който е изключително важен за тяхното препитание и а, ние взехме а, предвид а, всички елементи, включително правото на самоидентификация на различните общности. Предложението също така беше изменено, за да покаже, че този лов е част от културата и идентичността на тези а, общности, а, корени общности, включително и инуитската общност. И а, този лов е много важен за а, тяхното оцеляване, традиционно а, запазване на традицията и на а, също така. М- културното наследство на бартера. Също така има нов член 5А, където гражданите ще бъдат съответно информирани за такива продукти от тюлени, които проистичат именно от такъв лов и че те са законосъобразни. Не на последно място Комисията ще докладва до края 2019 година за въвеждането на новите правила, като се обърне специално внимание на въздействието на тези нови правила на общността на енуитите. С нетърпение чакам да чуя какво ще кажат моите колеги и комисията и работата ни от тук нататък. Благодаря. Комисара Вела има думата. Благодаря, господин госпожо председател, почитаеми евродепутати, най-напред бих желал да благодаря и да поздравя господин Бусо и докладчик, да благодаря и на неговите колеги за техния ангажимент и е, бърза работа по проекта на, рег... на комисията за изменяване на основния регламент за търговия с продукти от тюлени. Измененията се наложиха поради решението на Световната търговска организация от юни миналата година. Е, нашият регламент бе одобрен там, но е, според решението изключението за инуитската и е, други корени общности и с цел управление на морските ресурси има известни дискриминационни аспекти. Чрез конструктивно сътрудничество между институциите постигнахме много положителен е, резултат. Така Европейският съюз ще може да изпълни международноправните си задължения в пределите на Световната търговска организация и то е, успяхме да се организираме в много кратки срокове. Срокът за такива изменения изтича следният месец, ако трябва да бъда по-точен, на 18 октомври. Това е много важна стъпка, за да има доверие към Европейския съюз. Като един от основните ползователи на механизма за разрешаване на спорове в Световната търговска организация, ние дължим тази стъпка. Много се радвам, че чрез този процес нашият режим ще бъде приведен в съответствие с нормите на СТО. Темата за много от заинтересованите е политически чувствителна и за това ние сме много удовлетворени от постигането на приемлив компромис и равновесие. В процеса на изготвяне на измененията комисията разговаря с всички заинтересовани и особено с държавите членки, е, които е, са специфично засегнати от проекта. Смятаме, че така организираните диалози бяха градивни и резултатите им личат в изхода от целия процес. Сега ще имаме вече много смислено изключение за коренните общности и ще преодолеем недостатъците, които ни оказа Световната търговска организация, следствие на което ще отпадне изключението с оглед е, опазване на морските ресурси. Така Европейският съюз ще изпълни ангажиментите си в сферата на международната търговия и е, също така успя да постигне консенсус е, в собствените си граници с всички засегнати. Редица предложения на Европейския парламент бяха съобразени. Например, изискването комисията редовно да извършва оценка на прилагането на регламента, както и да дава информация на обществеността за начина по който функционира забраната и изключението от нея. Комисията ясно е заявила, че напълно подкрепяме изхода от всички преговори по същество. Промените, които са внесени в проекта на комисията в резултат на тези преговори, ние трябва, е, ни задължават да направим две декларации, свързани с институционните аспекти. Ние сме ги предали вече на компетентните служби на парламента за отбелязване в протокола становището е, за изпълнението и второ е, становището за използването на процедурата по комитологията. И двете декларации са предадени. Благодаря, госпожо председател. Господин Бенсън. Forordningen fra 2009 gjorde det ulovligt at sælge selskindsprodukter i EU. Регламента от 2009 година въвежда забрана е, за пускането е, на пазара и търговията с тюленови продукти. Е, това бе в крайна сметка на неправилно решение, тъй като по този начин бе забранен и традиционния улов на тюлени на корените е, общности и е, инуитите. Те не можеха по никакъв начин да е, намерят реализация за своите продукти. Междувременно вече е, Имам множество случаи, в които е, бе установено, че по този начин бе е, разрушен живота и поминъка на е, ловците от е, инуитските общности. Затова благодаря много на нашия докладчик за подобренията, които е внесъл в текста в резултат на намесата на е, Световната търговска организация на комисията. Обаче не мога да благодаря, тъй като очевидно на нея дължим някои от негативните последствия и липсата на оценка на въздействие. Господин Войчовски е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Комисията по съскостопанство има положително становище по този доклад. Определено бихме искали да има ограничения, що се отнася до търговията на продукти, тюлен, тюленви продукти, заради а, жестокостта, свързана с този лов. Нека си припомним какво казва Махатма Ганди. Можем да съдим за една цивилизация за, по начина по който се отнасяме към животните в една цивилизация. Това насилствено отношение към животните се отнася и до нашето достоинство и нашето достоинство като хора се накърнява от подобна жестокост. Така че сега през 2015 трябва да бъде забранено това. Разбира се, има нужните изключения за местните общности. Това е и целта на днешното на днешния доклад, така че ние сме за. Благодаря. Андрея Шваб има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Е, благодаря сърдечно на нашия докладчик е, Посой за е, неговите правилни решения. Действително не бива да има никакво съмнение, че Европейският пазар трябва да се съобразява с решенията на Световната търговска организация и за това е, приветствам бързото решение и на е, компетентната парламентарна комисия. От една страна е, са аспектите на защита на животните и хуманно отношение към животните, а от друга страна е, необходимостта да се съобразяваме с економическите аспекти. Е, свързани с поддържането на инуитските и други корени общности. Трябва, е, естествено, е, доколкото има е, изключение от забраната, съобразени с решенията на органите на Световната търговска организация, да мислим единствено за легалните, за законните форми на улов на тюлени и реализация на тези продукти. Благодаря. Госпожа Шалдемалзе има думата. Благодаря. Госпожо председател, колеги, тази седмица ще гласуваме окончателния проект за изменение на европейската забрана за внос и износ на продукти от тюлени. Това е в съответствие с решението на СТО. Групата на социалистите и демократите подкрепя резултата от преговорите. Правим го, защото този резултат е добър. Той уравновесява три много важни съображения – ще прилагаме решенията на СТО и международноправните си задължения ще изпълняваме, като същевременно ще подкрепим, и това не е съображение от последен разред, общността на инуитите. Тюленовия улов е много важен за запазване на техния начин на живот. Много съм удовлетворена от резултата от преговорите. Даваме го на комисията и уведомяваме и обществото, и компетентните органи, че продуктите от улова на инуитите законно могат да бъдат търгувани на нашия пазар. Това е много добър резултат. Разбира се, трябва да се съобразяваме и с ангажиментите, които сме поели на международно равнище. Бих желала да благодаря на господин Бушой за прекрасното сътрудничество, което организира той и което е в основата на този прекрасен резултат. Благодаря. Следващият оратор е господин Далтон. Благодаря, госпожо председател. За ЕКР най-важният елемент е решението на органа в СТО. Много важно беше това, както и това да а, уточним всичко свързано с а, инуитите. Тоест не става въпрос за ловуване само като културна, а, културно наследство, а също така и, че това е част от тяхното препитание, както в Гренландия, така и в други региони. А, ние а, от а, гледна точка на ЕКАРЕ смятаме, че а, е важно да се запази формулировката която имахме преди и тази, която в момента е подобрена. От гледна точка на комисията е много важно наистина да се проучват тези изменения, какво е тяхното въздействие, за да знаем в бъдеще каква е правилната посока. Така че от ЕКР подкрепа за споразумението, подкрепа за комисията, добра стъпка за бъдещето. Благодаря. Kiitoksia. Edustaja Kaja Госпожа Калас има думата. Благодаря ви. Този законодателен доклад е, посочва правните възможности за привеждане в е, съответствие на нашите разпоредби с тези на е, СТО. Естествено, трябва да се съобразяваме с културните традиции на тези малки общности в Европа. Решението на СТО не означава естествено отмяна на забраната. Не, забраната продължава да съществува и това ме радва. Но съществуват страни, в които поради наличието на тези определени културни традиции на тези малки корени общности има законодателство, което позволява улова при определени условия. Естония, например, е пример за такава държава. Естествено, предстои още доста работа във връзка с привеждането на практикуваният от инуитите улов на тюлени и изискванията на СТО. Е, ние ще се постараем да е, обединим и двата аспекта. От една страна да е, защитим културните традиции и поминъка на тези малки общности и също времено да се съобразяваме и с економическите потребности и изискванията и правилата на СТО. Госпожа Хазелкамп. De belangen van dieren volwaardig mee. En voor het eerst wegen niet automatisch kortzichtige handelsbelangen zwaarder dan dierenwelzijn. Моментът е исторически. Не става дума за незначителна търговия. И също така не трябва търговските интереси да вземат превес над защитата на животните. Решението на СТО е добро. Ако има един продукт, който трябва да бъде забранен за търговия, това са кожите – от тюлени. Тюленовите кожи, е, стотици хиляди кожи се произвеждат ежегодно, е, като често пъти те се добиват от животни на възраст до 3 месеца. При това е, кожите се свалят от животното, докато то е в съзнание. Тюленовите кожи са излишни продукти, които се добиват в името на модата – и се добиват чрез неописуема жестокост към животното. За това трябва да забраним тази търговия. От двете изключения едно, за съжаление, ще остане. Това е лова за инуитите и другите корени общности, е, би трябвало да подкрепим, е, разбира се, запазването на техния традиционен начин на живот, но нека е, не забравяме, че инуитите трябва да спазват и известни предели. Те не би трябвало да ловуват младите животни. Благодаря, господин Шолтеш. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика, както и на всички е, докладчици в Сянка, които е, много е, експедитивно работиха и показаха желание да се постигне компромис. Въпросът е много важен. Регламентът за търговията с тюленови продукти е е от огромно значение е, не само за нашата политическа група, но и за всички е, групи в Европейския парламент. Е, особено в нашата група ние се занимаваме много интенсивно с всички аспекти на защитата на животните и на тяхното здраве. Но след критиката от страна на СТО е, възникнаха много проблеми. Опитахме се да внесем колкото е възможно повече е, предложения за изключения, но като че ли по този начин се стигна до разводняване на текста. Така че не постигнахме нашата цел, целта, която всъщност трябваше да ни ръководи по време на преговорите. Разводняването е, бе установено още по време на обсъжданията в комисиите и в комисията ИМКО. Ние отхвърлихме предложенията за промяна. Най-проблематично бе е, изключението във връзка с устойчивото управление на морските ресурси. Аз винаги съм се обявявала против заличаването на това изключение. Е, включително и в е, преговорите с съвета. Комисията би трябвало да поеме своята отговорност е, и да помисли за последствията от едно незачитане на правилата. Има синя карта. Госпожа Кумпула, да, би желала да ви зададе въпрос. Имате думата, само че включете микрофона, моля. И предишните колеги, които се изказаха, говориха за защита на животните. А, трябва наистина а, Европейския парламент да се вслуша в традициите. Имаме наистина изключение за инуитите, но в Балтийско море има острови с традиции от хиляди години, където се използват тюлени, но нищо не им пречи да ловуват, да използват мрежи. и когато беше ако бъде простреляно едно животно, може да се загуби една традиционна професия. Мисля, че регламента е, дава възможност за постигане на максимален компромис. Е, е, ние е, чрез е, е, настоящата версия всъщност максимално се съобразяваме и с традициите на инуитските и други корени общности. Е, техният поминък до голяма степен е именно улова на тюлени. Една разводнена дефиниция естествено би могла да доведе до много изключения и в крайна сметка до загубване на е, важната цел. Маргот Пак, Паркър има думата. President. Благодаря, госпожо председател. Аз се радвам на измененията в законодателството за тюлените, защото те изхождат от решение на СТО и обслужват по-добрата защита на инуитската общност и на тюлените. Но въпреки това смятам, че за инуитската общност е, измененията няма да са с толкова положителен характер. Няма оценка на въздействието преди днешното гласуване т.е. преди утрешното гласуване. Когато въведохме регламента и изключението през 2009 година, парламентът основно бе загрижен за това да няма отрицателно отражение това, което правим върху инуитската общност, за която тюлените са в основата на економическото благоденствие и това е от стотици години. Само, че не мисля, че сме постигнали този е, крайен резултат. Последните примери от Гренландия показват, че това, което сме направили, до голяма степен засяга отрицателно инуитската общност. За да няма такъв ефект по-нататък, трябва да гарантираме, защото битът на инуитите да бъде поставен на същата нога като защитата на тюлените. За това не трябва благоденствието на едната група да бъде жертвано в името на благоденствието на другата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Устойчивост, е, устойчив и е, сдържан подход по отношение на е, природните и морските ресурси са висша повеля за нас. Но по отношение на тюлените, като че ли не сме се съобразявали с тази повеля. 12 милиона всъщност екземплярите около Гренландия и в морска среда там, но около 150 хиляди смятат биолозите и еколозите, че се избиват ежегодно. Така че би трябвало да мислим за това какви ще бъдат последствията. Очевидно, крайната цел не е това да унищожим е, е, тюлените. Е, необходимо е да подходим с отговорност и да помислим за устойчивото управление на ресурсите. Естествено, че когато говорим сериозно за устойчиво управление, това означава на практика никакъв улов пълна забрана не можем да си позволим, но всички изключения би трябвало да бъдат много-много ограничени, в много малки мащаби. Би трябвало да помислим най-вече и за всичко това, което е в принципите и исканията на Гринпис. В никакъв случай не бива да се позволява улов на тюлени за търговски цели. Това е крайната цел. Chci nejprve pogratulovat panu zpravodaji. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да поздравя господин докладчика. Компромисът е добър. Смятам, че забраната на тюленови продукти е добра и намалява страданието на животните. От друга страна, разбира се, ни остава едно изключение – от философска гледна точка искам да кажа, че ако едно правило има едно единствено изключение, тогава то привлича най-различни тълкования. Опасявам се в известна степен за това изключение за инуитите, че то е много сложно, изключително комплицирано. Има много дребни правила като част от него и ще бъде трудно да се наблюдава и да има а, добър надзор за това, че това изключение правомерно се използва. трябва да има изключение, трябваше да има за а, такива а, некомерциални а, цели и а, е изключително важно комисията да извършва това наблюдение и надзор. Да има добро съотношение, баланс между интереса на животните и този на инуитската общност. Така че комисията да не смята работата за свършена след това приемане. Синя карта има за вас. Готови ли сте да отговорите, госпожа Обермайер? Готови ли сте да отговорите, Обермайер? Äh, Благодаря. Разбрах тревогата на оратора за това, че изключенията винаги изобачават и изкривяват целта, към която се водим, към която сме се насочили. Нека да видим всъщност какви са възможностите за прехрана на традиционните инуитски общности. Е, естествено, е, трябва да установим категорично, че тюлените са част от е, тази прехрана и времено трябва да видим каква част от продуктите в крайна сметка могат да се използват от самите инуитски общности и кои се изгарят, да кажем, или изхвърлят. Благодаря за въпроса ви, колега. Ние не сме един против друг. Като юрист само казвам, че изключението е редактирано извънредно осложнено. Задачата на комисията е да проверява дали това изключение се спазва. Като политик твърдя, че наистина инуитите трябва да имат правото да ловуват тюлени, защото това е в основата на традиционния им бит. Но комисията ще има страшно много работа, ако трябва да следи всички аспекти, е, свързани с спазването на това изключение. Това казвам. Благодаря сега, госпожа Гебхарт. Благодаря, госпожа председател. През 2009 година ние е, гласувахме общата забрана за е, търговия на тюленовите продукти т.е. никаква търговска реализация. И това бе правилно. Но все пак приехме едно изключение във връзка с синоидските общности, тъй като знаем, че това е основата за жив... оцеляването на тези общности. Без този улов на тюлени те не биха могли да оцеляват. И затова не можем сега изведнъж да кажем, не, е, много е трудно да контролираме това изключение, дали се спазват условията и така нататък. Не можем да лишим просто инуитите от основния им поминък. Знаехме го това и през 2009 година, но все пак приехме, че то е необходимо. Второто изключение бе по-сложно. Не можехме да обхванем абсолютно всички аспекти, които се крият зад понятието устойчиво управление на морските ресурси. И все пак при определени условия ние включихме едно такова изключение и аз мятам, че това не бе неправилно. Днешният компромис, който се предлага, който лежи на масата, е добър и аз мятам, че е, при всички положения би трябвало да го подкрепим. Е, естествено, в бъдеще ще продължим да работим по тази тематика и ще внимаваме какво точно се случва по второто изключение, но инуитите трябва да запазят своя минък. Благодаря ви. Следващият оратор, господин много се радвам. Много се радвам, че eh, виждаме и господин комисар и всички останали тук в салата. Изключително важно е това, че се eh, споменава за първи път защитата на животните. Очевидно в eh, бъдещите дискусии това ще бъде една от ключовите теми. Предвидили сме е, възможността инуитите да могат да продължат е, хилядолетните си традиции. Трудно е, естествено, понякога да разграничаваме е, лошия от добрия улов, така да се каже. Е, е, улова, който е законен, който се съобразява с необходимите изисквания и другия, който не се съобразява с никакви условия и изисквания. Е, да, има улов е, като този, който извършват инуитите, при който има много малко отпадни продукти и друг улов, при който се изхвърля много голяма част от тялото на животните. Е, благодаря ви, господин Фелнер. Благодаря, госпожо председател. В Швеция много неща се забраняват, но трябва да бъде пределно ясно макар, че се забраняват, обаче продължава лова на тюлени. Защо? Защото а, има изключения и а, продължава да се а, увеличава популацията на тюлени. И това, което в момента е, е законодателство, е наистина невероятно. А, толкова много а, толкова различни атаки има към а, това състояние на правилата. Както казаха и а, колегите, имаше поне три възможности, които са много по-добри, отколкото абсолютната а, забрана. Ловът с липса на а, етичност а, се допуска. И комерцианта гледна точка беше разгледана. По същия начин беше е, забранено ловуването на конкретни видове, рибни видове, после се изхвърляха те обратно в морето. Това не е решение. Е, всичко трябва наново да се разгледа. And now... Благодаря. Колегата Нилсон. Имате думата. Включи микрофона. Устойчивото управление на морските ресурси е абсолютно важна тема и не само в Балтийско море. Ние и имаме е, хме пълна забрана на е, лува. Сега тази забрана малко по малко изчезва. Трябва да се запазват тюлените, но трябва да се намери някакво равновесие с други интереси. Ще се е, върна на проблема. Трудно е, и това са бележки към комисията, трудно е да е, намерите е, ловци, защото регионалната администрация разпределя разрешенията и казва, ще се ловува или няма да се ловува. Регионалната администрация не винаги знае дори кой може да извършва този вид улов. Също така проблемно е това, че продуктите на този улов могат да бъдат предмет на търговски сделки. Задължително трябва да се следят ловците. И също така не бива да се забравя, че е, не всякакви методи са на наше разположение в този вид е, улов. Вярно е, говори се е, за живи животни и трябва и в Балтийско море, и в другите морета, където този улов е разрешен, да се следи това. Не мисля, че решението, до което сме стигнали, е най-доброто. Благодаря. Има шест искания за спонтанно изказване. Времето ни е, е недостатъчно, но започвам да давам думата. Благодаря, госпожо председател. В е, компетентния орган е, по решаване на споровите от, се взима решение от 5 юни. Е, в и това решение е категорично. Това е подкрепено след това и от останалите компетентни органи на СТО. Така че ние нямаме друг избор, освен да приведем нашето законодателство в съответствие с <coughs> решението на СТО основните цели е, в нашия регламент в крайна сметка бяха съобразени с тревогата ни за е, тюлените и за е, хуманното отношение към животните. В тази връзка ние искахме да запазим и този вид и да запазим именно искането за хуманно отношение към животните и по тази причина забранихме търговското убиване на животни с търговска цел. Това би трябвало да остане стане и аз мятам, че компромисът е постигнат. Следващият уред. Основният приоритет на Европейския съюз трябва да е защита на видове, които а, са застрашени от изчезване. Това се случва с китовете, виждаме го и с тюлените. Продуктите от тюлени виждаме, че заради тази търговия вида е почти пред изчезване. Ето защо трябва да има правило. Единственото изключение би следвало да е сред корените общности на инуитите. Има и други въпроси обаче този лов трябва да се извършва по традиционен начин от а, съответната общност, също така да допринася за техния поминък и а, да няма търговия с него и също така да се ограничи а, страха, болката, насилието над животните максимално. По този начин трябва да създадем възможност да просъществуват и да продължават да се развиват и инуитските общности и тюлените. Те са част от традицията в Гренландия и други области. Благодаря. Следва господин Иван Якович. Благодаря, госпожо председател. Бих е желал е, категорично да подчертая, че има голяма разлика между традиционния улов, който извършват е, инуитите и техния традиционен е, бит и от друга страна френетичния улов с търговска цел. Казвайки това, Именно такава е темата, по която говорим, но искам да акцентирам не толкова върху е, живота на кореното население, е, колкото да направя един паралел е, с Западните Балкани. Там застрашените видове, като мечките, вълците, изчезват изчезват благодарение на лова и за това е необходимо както обществото да знае за този проблем, така и комисията да предприеме мерки за решаването му. Благодаря, давам думата на колегата Сантош. É necessário enfatizar que os cidadãos portugueses, na sua maioria, não estão de acordo com a Благодаря ви. Повечето португалски граждани не подкрепят лова на морските бозайници и е, трудно ще променят позицията си. Все пак е, ние проявяваме разбиране към е, традициите на е, е, старите инуитски е, и други коренни общности. Е, при всички положения е, трябва да мислим за устойчивото управление на морските ресурси, защото това би могло да бъде основата на бъдещия подход в това отношение. Е, който ще помогне и да се запазят е, е, културните традиции на коренните общности във връзка и с реализацията на нашата цел устойчиво управление на ресурсите. Комисията би трябвало при всички положения да подчертае тази разлика много ясно. Синя карта от колегата Федерлей. Е, готов ли сте да приемете тази синя карта и да отговорите на въпроса, господин Федерлей? Да. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Ангажиментът е, е голям. Ние проявяваме желание да защитим инуитските общности в Норвегия, в Швеция, и е, изобщо в северноевропейските страни. От е, много, много векове е, се извършва лов на тюлени. Какво ще се случи, ако няма съвсем ясни правила за устойчиво управление на ресурсите? Какво ще стане, ако изведнъж броят на тюлените много се увеличат и бройките им неимоверно много нараснат? Нима ще ги изгаряме, нима ще ги унищожаваме? Какво ще правим? Микрофон. Микрофон, моля. Да, благодаря ви, госпожо председател. Въпросите свързани с лова на тюлени и морски бозайници трябва да се поставят естествено, те трябва да се формулират. Инуитите и другите корени общности винаги са използвали този ресурс, тъй като те не разполагат с много други ресурси. Естествено, трябва да си даваме сметка за това. Е, изучавайки историята и традициите на тези общности. Благодаря ви. And now, Mr. Demeshaver. Господин Демесмакер има думата Ja, het eh, Europese eh, verbod op commerciële zeehondenproducten kent een Uh, Относно европейската забрана е, за търговия с тюленови продукти, може да се каже, че историята вече е доста дълга. Още през 2009 година моята партия се обяви за забрана на търговията с тези продукти и милиони граждани се застъпиха именно за приемането на тази забрана, така че да няма разпространение на тюленови продукти на е, пазара в Европейския съюз. Е, е, застрашени са 2 милиона е, тюлени. Естествено, че решението на СТО ни задължава сега да приведем нашето законодателство в съответствие с правилата на СТО. Е, и комисията и съвета осъзнават тази необходимост, парламента също. Ние обаче сме за защита на тюлените и продължаваме да ги защитаваме. Следващият оратор, благодаря ви, е, госпожо председател. Радвам се, че тук комисията е, е представена на този много важен дебат защитавам тезата за защита на животните и принципите и правилата на СТО, но малките острови в Швеция, в Естония, по естонското крайбрежие се обитават от коренни общности които от хилядолетия практикуват по един традиционен начин улова на тюлени. Инуитите имат определени традиции и ние трябва да ги запазим. Освен това, в крайна сметка, е, кой точно ще определи е, е, доколко ценни са традициите и в каква степен трябва да бъдат съхранени? Нещата стоят като в музеите. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на всички, които участваха в този дебат. Още веднъж благодарности от моя страна за това, че сте ангажирани в този процес толкова градивно, макар да има голяма чувствителност във връзка с тази тема. Тази чувствителност беше отразена в повечето от повдигнатите от вас въпроси. Новият регламент цели да осигури защитаването на основните а, интереси а, на а, съответните общности. Ловуването, така както беше обяснено, е основна част от културата идентичността, представлява социална важност и това беше подчертано от много от ораторите. Това допринася за поминъка и за оцеляването им. Действително, изключението на по отношение на морските ресурси не е обект на нашата дискусия, тъй като то не бе атакувано от процесите в СТО. Но всяко едно предложение, което получихме, беше разгледано, но не успяхме да намерим начин да продължим с изключението, без да противоречим на решението на СТО. Европейския съюз ще спази решението от страна на СТО и се радвам, че получихме подкрепата за предложението за регламент и сега, казва председателката, давам думата на докладчика господин Бушой. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на комисаря Вела, на колегите за любезните думи. Разбирам, че споразумението, разбира се, не. е радва някои от северните държави, но все пак трябва да разберем, че подобно споразумение е важно и е ценно, особено като имаме една нова група критерии за изключението за иноитските и корени общности и член 7 за докладването. Съгласен съм с това, което беше казано след заседанията, които проведох, срещите с гренландския и датския парламент, с редица неправителствени органи, е, организации, комисията. Смятам, че наистина лова, който извършва тези местни общности, не застрашава е, популациите от тюлени и със сигурност не е с търговска цел. Инуитите ловуват, защото това е начина да издържат своите е, своите семейства, в техните малки общности. Техните необходимости и нужди са изключително скромни и прости. Това е част от традицията от стотици години на сам и всичко това се извършва с уважение и хуманно отношение към животните. Много се радвам на сътрудничеството. Без него нямаше да постигнем тези кратки срокове. Комисията нямаше да има възможност да подготви всички необходими допълнителни актове до, края на, до крайния срок през октомври месец. Благодаря на всички и чакам с търпение гласуването утре.